Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, добре дошли на нашето заседание, което започва с малко закъснение, но съм с впечатлението, че днес всички много трудно се придвижваме в Брюксел, защото фермерите стъчкуват заедно с тракторите си. Добре дошли, нямам нови съобщения за вас. Утре, може би, ще ви информирам за някои неща, след като до вечера заседават координаторите. Добре е дошъл сред нас генералния директор за изследвания на Европейската комисия, господин Хосе Мануел Силва Родригес. Надявам се, казва председателят, че правилно произнесох това име. Добре дошъл, благодаря, че ни отделихте време и дойдохте. Искаме да се възползваме от възможността за един първи обмен на мисли и мнения с вас, като ще ви помолим да ни представите мониторинговия доклад. Имате думата, моля започнете, след което колегите ще имат възможност да ви задават въпроси. Señor presidente Royal, Уважаеми господин председателю Ройл, уважаеми дами и господа заместник председатели, уважаеми членове на комисията ИТРЕ. Много се радвам, че днес след обяд имам възможност да ви представя мониторинговия доклад за седмата рамкова програма. Става въпрос за доклада за 2008 година. За първи път се събирам с вас в новия мандат и за това искам да започна с поздравления към онези, които все още не съм поздравил лично за техния избор за европейски депутати. Мониторинговият доклад е една от е, темите, които ще обсъдим тук. Разбира се, че има и други важни теми. Аз съм подбрал три от тях, но съм готов да разговарям с вас и по други теми. Значи, освен мониторинговия доклад, другите две теми са изпълнението на бюджета по седмата рамкова програма и опростяване, програмата за опростяване и технологичните инициативи. Онези от вас, които отдавна са членове на тази комисия. Знаят, че комисарят Поточник в март, през месец март тази година представи на парламента първия мониторингов доклад. Днес аз имам възможност да ви представя следващия такъв доклад. Una exhaustiva eh, сега нямам намерение да ви представям нещата в най-малките подробности. Просто ще се съсредоточа върху най-важните теми. Докладът се основава на редица индикатори и параметри, които обхващат целия спектър от показатели по изпълнението на седмата рамкова програма. Например, индикаторите за профила на участниците, за качеството на процеса на оценка и за приложението на програмата. Мониторинговата система е един от основните инструменти на новата оценъчна стратегия на рамковите програми. В момента се прави систематичен контрол върху индикаторите, и в течение на годините ще се изготви анализ за по-дългосрочното приложение на програмите, който ще даде възможност за истинска реална оценка. Трябва да кажа, че това става за първи път в историята на тези рамкови програми. Защото наистина става дума за много точна и стрикна оценка. Сега искам да ви представя най-важните резултати. Започвам с търговете. През първите две години от рамковата програма имаше 150 000 участници. Мисля, че това бяха а, впечатлителни цифри от 25 000 предложения. 5500 бяха одобрени и общата им стойност беше 10, 10 милиона евро. А, бенефициентите на тези програми са 33, 000. Това са около 25% от всички кандидатствали. За първи път търговете за седмата рамкова програма се проведоха седмица преди влизането в сила на програмата, а именно на 22 декември 2006 година за програмата, която трябваше да влезе в сила на 1 януари 2007. За нас днес това са неща, които са естествени и се разбират от само себе си и са част от обичайната процедура, но тогава това се случи за първ път по отношение на една рамкова програма. Знаете, че рамковата програма е достъпна, открита за университети, изследователски центрове, малки и средни предприятия, публични администрации, дори администрации на общността. Изобщо е общо достъпна програма, включително и за отделни частни лица. Център за educación secundaria. Преди всичко в програмата обаче се включват университети, училища от гимназиалната степен, както и малки и средни предприятия. В момента 15,5, те, те съставляват 15,5% от първите две години, от всички участници през първите две години на програмата. Повече от две трети от малките и средни предприятия работят в програмата за сътрудничество и малко повече от една четвърт в програмата за укрепване на капацитета. Знаете, че това е програма специално е, съставена за малките и средни предприятия. Още малко данни. Поглеждаме към международното измерение, защото това е програмата, която има най-силно международно участие. 136 страни участват, са представени в тази рамкова програма от третите страни, трябва да споменем преди всичко участието на Русия, Бразилия, Индия, Китай и Съединените щати. Политиката за равнопоставеност също е много важен аспект на изпълнението на рамковата програма. Тук можем да кажем, че 21% от участващите шефове на екипи или изследователи са жени. Даже в мерките по програма Мария Кюри жените са 35,5%. 10%. Знаете, че равнопоставеността е приоритет за комисията и трябва да ви кажа, че особено внимателно следим точно този индикатор. Още една така принципна тема бих искал да я ви представя, а именно системата за оценка. Това е един от стълбовете на нашата система. Имал съм друг повод да ви обясня в тази комисия колко е важна за нас оценката и колко е важна независимостта на системата за оценяване. Тогава ви казах и сега повтарям, че приоритетите от рамковата програма не са нещо, от което аз бих се възползвал, за да променя последователността на програмите. Никога не съм го правил, няма и да го направя. Сидо е каталогада. Качеството на оценката се определя като задоволително или много добра. 98% от оценителите, участвали през 2008 година в оценителния процент, процес, са определили процеса на оценяване като задоволителен или доста добър. 96,4% от оценителите смятат, че процесите на оценка са толкова добри или дори по-добри от националните механизми за оценка. И смятам, че трябва да приемем това като много важен факт. Нашата рамкова програма наистина по този начин става по-престижна, след като имаме гарантиран високо, гарантирано високо качество на оценката. Резултатите потвърждават това. по възраженията във връзка с проекти, защото знаете, има възможност има възможност за обжалване на процедури по одобрение на проекти. И от 25 000 оценки, 1170 са имали възражения, но само при 17 от тях се е наложило да се преразгледа решението. Мисля, че това е важен факт, който говори сам за себе си и с който можем да се гордеем. И накрая искам да кажа две думи за процеса на упростяване. Симплификацион. мисля, че създаването на звената за контакт са ни от голяма помощ. И тези звена за контакт, това са служители, които установиха, че има голям прогрес в сравнение с шестата рамкова програма. 70% от анкетираните в това отношение смятат, че седмата рамкова програма предвижда процеси, процедури, търгове, формуляри, които са по-добри, по-упростени, по-достъпни от шестата рамкова програма. По-късно ще видите. Всичко това все още не е достатъчно за мен. Не смятам, че процесът на упростяване е приключил. Смятам, че има още какво да се направи по този въпрос. Малко по-късно ще ви кажа нещо за това и мога да ви уверя, че лично ще се ангажирам с този процес. По този начин основните елементи на мониторинговия доклад всъщност се съдържаха в това, което казах до тук но и аз и моите сътрудници сме готови да отговаряме на всякакви въпроси от ваша страна, включително и по числата, които посочих. И сега на следващата от трите теми, за които искам да говоря с вас, а именно изпълнението на бюджета. През 2009 година главна дирекция изследвания възнамерява както всяка година, впрочем, да се погрижи изпълнението на бюджета да бъде оптимално, по, както по отношение на ангажираните средства, така и по отношение на плащанията. За сега Имаме около 85% ангажирани средства и 75% по плащанията. До тук е изпълнен бюджета. 2,3 милиарда от общо 4 милиарда вече са изплатени на бенефициентите. Това са числа, за изпълнението на бюджета, които са много близки до тези за предходната година, която е 2008. През декември 2008 към 7 вечерта получих доклада за изпълнението на бюджета за предходната година. Изпълнението беше 99% в ангажираните средства и около 98% за плащанията. Смятаме, че тази година ще получим сходен резултат. Т.е. на практика бюджетът е изчерпан, изпълнен, освоен изцяло. За 2007 година Изпълнението също е много много добро 99,84% за ангажираните средства и 99,70% за реалните плащания. Има нещо, по отношение на което наистина няма за какво да критикуваме нашата главна дирекция и това са точно плащанията. Никой не може да ни обвини, че плащанията не се извършват и то в размерите, които са заложени в бюджета. Сега, важната тема тук отново е упростяването. Искам да ви обясня накратко какво се опитваме да правим в нашата генерална дирекция, за да продължим да упростяваме процедурите. За всички нас това наистина е истинско предизвикателство. Защото опростяването не е неутрален процес, както може би на някого се струва на пръв поглед. Има комплексни процедури, които не съществуват самоцелно. Те са резултат от това, че процесите на преговори са много сложни, чувствителността е повишена по отношение на лицата, които взимат политическите решения, тези, които изпълняват бюджета и самите участници. Всички тези фактори означават, че е много трудно всъщност да се постигне упростяване. Когато си поставяме политически цели, естествено, че целта е максимално да се защитят финансовите интереси на общността. Допустимата грешка е 2%, а това е много трудно да се спази. Макар, че в областта на изследванията много сме напреднали по а, спазването на допустимата грешка. От друга страна, всички са единодушни по въпроса за това, че изследванията, както и всички останали дейности на общността, се нуждаят от здравословно финансиране и че целите на програмите трябва да бъдат осъществявани. Това обаче не бива да бъде единствената цел на политиката в областта на изследванията. политиката в областта на изследванията трябва да бъде съдържателна, да бъде в полза на Европа. Това, разбира се, не представлява противоречие, но не бива да се забравя, че трябва да се поддържа постоянно равновесие между тези неща и между различните интереси. Освен това има упълномощени лица по изпълнението на бюджета, които също трябва да спазват равновесието, като се съобразяват с различните интереси, като много често това никак не е лесно. И ако трябва да си отправя самокритика, колкото и да съм самокритичен, все пак трябва да кажа, че въпреки всички грешки, все пак успяхме да постигнем висока степен на упростяване по седмата рамкова програма. Тук трябва да похвалим от една страна законодателя, а това сте вие защото законодателя наистина допринесе за упростяването и от друга страна това сме самите ние, защото ние носим отговорността за изпълнението на програмите. И сега да изброя някои елементи. Първо, имаме гаранционен фонд. И този гаранционен фонд ни а, по, позволи да не се, т.е. не се налагаше благодарение на него да провеждаме е, последващи проверки толкова много, колкото при предишни програми. много висок процент от бенефициентите, около 80% от тях, а, не се наложи да ни представят декларации или сертификати, просто защото съществува този гаранционен фонд. Последващите проверки във връзка с финансовия капацитет също намаляха като брой. Има едно единствено изключение, което поиска и парламентът. Само координаторите и бенефициентите, които кандидатстват за суми над 500 000 евро, се подлагат на такава проверка и мисля, че това е резонно. Сега имаме единен регистр на всички участници във всички програми и всички генерални дирекции. В тази система участниците се регистрират, валидират веднъж за винаги след което вече не е необходимо да представят каквито и да било документи, ако желаят да участват в друга дейност или мярка. Още нещо, което направихме, беше във връзка с сертификацията на методологията. по отношение на разходите за персонал и косвените разходи. Тук също предвиждаме въвеждане на елемент на упростяване. Друга стъпка към упростяването беше подобряването на процедурата при изменение на сумите или при промени по самите проекти, което разбира се беше облегчение и за изпълнителите на проекти и за самите нас, защото както знаете, че седмата рамкова програма се изпълнява със същия персонал, с който изпълнявахме шестата рамкова програма, така че административният труд е доста голям. Сроковете за докладване по проектите сега вече са удължени, за да могат участниците в проектите и бенефициентите да е, имат по-малко бюрократична работа по изпращането на доклади до комисията. Сроковете за обработка на кандидатурите също бяха съкратени. Необходимият срок за обработка на даден проект сега е средно 320 дни, с 40 дни по-малко в сравнение с шестата рамкова програма. И ако чуете, че по даден проект срокът в седмата рамкова програма е бил по-дълъг, отколкото при шестата рамкова програма. Да, има такива изключения, но средно се нуждаем от 40 дни по-малко. И въпреки това, срокът е прекалено дълъг и ние продължаваме да се опитваме да го съкратим. Опитваме се да предприемем всички мерки, за да може от наша страна срокът да бъде съкратен. Друга една стъпка, която предприехме е, че проведохме обществени консултации на тема упростяване на процедурите. Сигурно знаете, че възнамеряваме през първото полугодие на следващата година да излезем с официално предложение за упростяване на процедурите. И това предложение ще съдържа не само собственото ни мнение, а и това на засегнатите страни. Именно за това през юли се съгласихме да проведем широки публични консултации с всички засегнати страни в областта на изследванията. Вече сме публикували този предстоящ дебат и около 3000 лица вече са изслушани. На 30 септември беше крайният срок за приключване на този процес. Тук моля да не бъркате с ирландския референдум, но все пак искам да изразя радостта си, че мога да го кажа ден след референдума. но по отношение на консултациите ще трябва да поизчакаме окончателния резултат, докато обработим всички мнения и ще щом сме готови, ще го представим на парламента. В момента не можем да направим някакви окончателни заключения, но общото впечатление е, че засегнатите страни казват, до тук добре поупростихте нещата, но искаме още упростяване. И мисля, че това напълно съвпада с нашите намерения. Държавите членки също участваха, участваха в публичната консултация. Особено активни бяха Германия, Австрия, Великобритания, Холандия, Испания, но и за други страни се отнася, че бяха много активни. Вече ви казах, че ние много държим на упростяването и Следващата година ще излезем, до средата на следващата година ще излезем с официално съобщение по този въпрос. И това съобщение ще съвпадне с две други предстоящи важни съобщения на комисията. Едното е за променения закон за бюджета, който се прави на две години и Втория е за Второто съобщение е за риска от грешка. Онези, които ме познават и вече са ме чували да говоря, знаят добре, че е, съм много голям радетел на упростяването на процедурите. Сега на третата година от стартирането на седмата рамкова програма наистина трябва да направим всичко възможно, за да подобрим още повече нещата което ще ни даде възможност за по-динамично, по-гъвкаво и по-сигурно администриране на нещата. Мисля, че това съвсем не е невъзможно. Една от огромните трудности, които срещаме във връзка с рамковата програма, е, че се налага да проверяваме и контролираме прекалено много неща. Колкото по-малко са дейностите по проверките, толкова по-лесно ще бъде да се провеждат мерките. Естествено, че трябва да кажем в прав текст, че малкото неща, които ще останат под контрол, наистина ще бъдат контролирани много внимателно, за да знаят да накоплаците, че парите им се влагат оптимално и то за цели, които си струват в областта на изследванията. Надявам се, че през следващите месеци отново ще имам възможност да ви посетя тук в комисията и тогава ще бъда в състояние да ви представя новите предложения по пътя за упростяване. Последното, което исках да засегна, са общите технологични инициативи. Както всички знаете, става въпрос за нови дейности. Имаме пет а, такива инициативи, знаете им имената и се надявам, че през следващите седмици четири от тези пет инициативи ще могат да а, действат автономно, така че те също ще получат своя собствен бюджет, всяка от тях. Ръководителите на съвместните технологични инициативи са подотчетни на парламента. Както всички знаете, трябва да се отчитат за средствата, които управляват и знаете, че комисията винаги е представена в управителните съвети на тези проекти, е, на тези инициативи. Е, ние вече сме, имам, имаме предварителни номинации за тези директори на съвместните технологични инициативи. В момента, в който те бъдат утвърдени. Ние ще започнем тясна, тясно сътрудничество с тях. Става въпрос за автономни инициативи. Все още не е постигната 100% автономност, но сътрудничеството е добро и продуктивно в повечето случаи така че бяхме в състояние да решим повечето от проблемите, които възникваха. А los public, public partnerships, a los famosos PPPs, en los cuales... Знаем колко е важна работата, която вършим и в областта на публично-частните партньорства. Може би съвместните технологични инициативи също ще тръгнат в тази посока, макар че все още не са част от тази концепция. Но вече имаше една първа среща на комисар Поточник с представителите на съвместните технологични инициативи, където беше основана група, чието председател съм аз и точно това е групата, в която ще се занимаем с въпроса за това как можем да се възползваме от досегашния опит в областта на съвместните технологични инициативи за в бъдеще. Тук е много важно да участват малките и средни предприятия. Говоря за съвместните технологични инициативи. Много е важно те да са отворени навън, да са достъпни съвместните технологични инициативи за сега се възприемат като сравнително затворени дейности. Това трябва да се промени. Ето, напомням ви за инициативата Чисто небе. 75% от бюджетните средства се изплащат пряко на участниците, а останалите 35% се изплащат чрез търгове. Благодарение на тях ще се финансират 130 нови изследователски проекта в рамките на 164 проекта. И всичко това по чапката на инициативата Чисто небе. Това е така малка част от информацията, основната информация, която надявам се ви даде представа за начина по който комисията провежда рамковата програма. Пак казвам, службите на комисията, както и аз лично, сме винаги готови да ви предоставяме поисканата от вас е, информация. Тук трябва да подчертая, че сътрудничеството с коми... вашата комисия винаги е било много плодотворно. Надявам се, че нещата ще продължат така и при преговорите по новите законопроекти и политическите инициативи, по които работим заедно. Знаете, че новият договор ни вменява нови отговорности. Надявам се, че ще можем да отговорим на всички предизвикателства, които стоят пред нас. Благодаря. Благодаря ви, господин генерален директор, за това много обстойно изложение. Вече са се записали е, няколко желаящи да се изкажат. И хвърлики поглед към часовника, виждам, че ще имаме проблеми с времето, тъй като сме поканили още един гостенин за днес след обед. Ще помоля всички от тези, на които ще давам думата, да се концентрират върху въпроса и да не говорят повече от една или две минути, за да можем да се справим и с времето. Колегата Рюбих има думата. Благодаря ви най-сърдечно, господин председател. Благодаря и за изложението. Наистина в рамките на седмата рамкова програма са постигнати много добри неща, много напредък отбелязваме по отношение на идентификационния номер на участниците, системата за един на регистрация и така нататък. Това, което мен ме интересува е не би ли могло да се постигне по-голямо опростяване по отношение на договорите и освен това сроковете които според мен от 21 ден все пак се поудължиха до 100 дни. Дали не може и тук да очакваме едно по-оптимално решение? Какво можем да очакваме в случаите, в които случаят е приключен и, да кажем, имаме ликвидация и следват едни други 30 дни, в които би трябвало да се приключи с така, този процес на ликвидация, така че да се спре с мъките, така да се каже. А сега по отношение на ангажираните средства и плащанията, виждам, че тук е записано 0,0. Защо нито при ангажираните средства, при задълженията, нито при плащанията виждаме някакви конкретни цифри, какви са проблемите? защо в конкретния случай просто няма записани ангажирани средства и плащания. И един последен въпрос или по-скоро забележка. Струва ми се, че до този момент не стана дума за Европейския институт за технологиите. Как изглеждат нещата по отношение на института? На колегата Прежина има думата. Благодаря ви. С голяма радост отбелязах, че вие говорите за сложни процедури, твърде сложни процедури за липса на гъвкавост. Е, по отношение на фирмите, на предприятията, нека съвсем системно да подчертая, че е необходимо изграждането на експертен екип е, с представители от е, всички е, е, европейски страни, които, освен това, не всички имат достатъчно дългогодишен опит в Европейския съюз. Естествено, че става дума и за липса на достатъчно потенциал може би е, би трябвало при едно следващо изслушване да поговорим най-вече за подобряване на ситуацията в е, е, онези страни, които неодавна станаха пълноправни членове на Европейския съюз. И още нещо. В бъдещата рамкова програма би трябвало естествено да имаме преди всичко това, което не можахме да постигнем е, в рамките на седмата рамкова програма. В нея аз е, потърсих, е, така да се каже, справка за изследванията, но това, което намерих, не ме задоволи особено много. Смятате ли, че и при е, създаването на осмата рамкова програма ще се използват същите изследвания? Благодаря ви да дадем думата на следващия оратор. Добре, сеньор президент. Благодаря, господин председател, господин генерален директор. Моят въпрос е свързан с прилагането на съвместните технологични инициативи които са основен момент в нашата обща технологична политика. Но вие казахте, господин генерален директор, че става дума, така да се каже, за един едно затворено пространство. Е, споменахте чисто небе, е, където се опитвате да, така да се каже, да отворите нещата, но Очевидно не всички инициативи могат да се подведат под е, общ знаменател. Има разлики. Има е, случаи, в които е, така, могат да участват университети, малки и средни предприятия, но най-важното е всъщност да обвържем и научните институти, научните звена и университетите, т.е. учебните заведения и предприятията. Ето, това е вече истинската иновативна рамка за развитието на науката и технологиите в Европа. За това аз бих искала да ви попитам, какви са вашите прогнози и планове по отношение на тези общи инициативи как ще гарантирате достатъчно финансови средства? Отчасти се предвижда финансиране от частния сектор, но е, за да можем да направим програмите все по-открити, е, все по-достъпни и за университети, и за малки и средни предприятия, и за научни изследвания, за да могат и участници от различни страни да е, бъдат включени, в тях би било добре все пак да помислим и за друг вид финансиране. Господин Пашко. Уважаеми господин генерален директор, аз уважавам желанието ви да упростите процеса за отпускане на финансови помощи за научни изследвания, но ми се струва, че трябва да направим още една крачка. Да упростим нещата с защита на патенти и други подобни мерки, защото прилагането на резултатите от научно-изследователската дейност единствения начин тези постижения да стигнат до широката публика. Има случаи, когато съществуват много важни иновации или открития, които чакат повече от година да бъдат защитени от е, проекти, т.е. много дълго, дълъг е периода, докато те стигнат до хората. Какво се предвижда в това отношение? Благодаря, колегата Ламберт. Eh, Искам да задам три конкретни въпроса. Може би няма да можете да ми отговорите веднага, но първо, говорихте за упростяване. Когато се гледат сумите, които се отделят за администриране, какво е съотношението, когато отделяме 1000 евро за научни изследвания или 100 евро за научни изследвания колко се отделят за администриране и колко средства отделят участниците, за да могат да получат съответните помощи. За мен ще бъде много интересно да видят тези цифри. Второ, доколко сте е, доволни вие лично от целенасочеността на научните изследвания? Знаете, че трябва, за да се получат е, резултати, да има така да се достигне една критична маса. Ако започнат изследвания във всички посоки, може би тази маса няма да може да бъде постигната. Искам да чуя вашето мнение за това. И трето, програмите, които са започнали като част от рамковите програми, до каква степен допълват националните инициативи? Тоест, как е, успяваме ние да избегнем дублирането на дейността и на усилията? Знаете, че има, примерно, една много голяма инициатива за научни изследвания по болестта Алцхаймер. Например, това част ли е от е, нормалните изследвания, които се провеждат в страните? Благодаря, господин Томпсън. Eh, Dank, Herr Vorsitzender. Eh, Senor Secretario General, uh, I will speak in English. Uh, when we started the Госпожа Томсън, извинете. Когато започнахме да обсъждаме седмата рамкова програма, ни се предостави нов график. Преди е, програмите продължаваха само 4 години а сега е, подходът е различен. Сега вече е, програмите се провеждат в рамките на 5 години. Имаше много аргументи за, много е, научни работници обясниха, че е много по-добре всъщност да се стигне до период до 7 години. И ние всички бяхме съгласни с това. Но в това дългосрочно планиране научетохме е, историята и това, което се случва, защото е, всъщност, след като се финализират е, програмите, примерно 2000, декември 2006, е, започна 2005 бе финализирана програмата, а 2006 все пак започнаха основните проблеми с климатичните промени и енергийните кризи. Това не можа да се отрази в програмата. Неодавна изслушахме шведското председателство тук в нашата комисия и те представиха своята нова визия за по-зелена Европа, екологична економика и така нататък. Но и това не може да се отрази в седмата рамкова програма. Затова искам да попитам как смятате, че една програма, която работи в рамките на 7 годишен срок, е, как тя може да бъде по-гъвкава? И също как можем да въведем по-вече екологични елементи в е, седмата рамка, рамкова програма? в следващите 10 години рамковите програми, как смятате, че ще подкрепят енергийната стратегия, стратегията за борба с климатичните промени? Благодаря. Danke sehr, ganz herzlichen Dank. Äh, als nächstes hat Frau Rero Manuel. Благодаря на госпожа Тамсън. Госпожа Реро Мануел има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря е, и на господин Дасилва и го поздравявам на тази първа среща с него в комисията. Благодаря ви за обясненията, които ни дадохте. Те бяха много ясни, много реалистични. Е, отговорихте на голяма част от, отговори... от въпросите, които инак щях да задам, така че сега ще задам само два въпроса. След множество срещи с различни университети, изследователски центрове, малки и средни предприятия и след като изслушахме и вашият коментар по анализа, с който няма да се съглася съвсем, е, че няма добро изпълнение по съвместните технологични инициативи, то най-вече е, включително и бюджетно изпълнение. Ние би трябвало да проработим в тази посока. Вие казахте, че не сте съгласен с е, голяма част от тези аспекти, свързани с съвместните технологични инициативи и финансирането им. Още от самото на начало имахте някакви резерви, но сега, след като вече работим в рамките на една утвърдена рамка, би трябвало да следим за бюджетното изпълнение, за изпълнението на проектите, на инициативите и най-вече за последователност при тяхното изпълнение. Мисля, че някои от нашите тревоги наистина се потвърдиха И сега ще ви попитам следното. Смятате ли, на основата на опита, който до този момент е, сте е, събрали, че и в бъдеще би трябвало да има подобни общи инициативи? Или по-скоро бихте казали, че могат да се намерят други форми е, на публично-частно партньорство? които ще бъдат по ефективни, по-успешни. И освен това, по отношение на търговете, на конкурсите, бих казала, че да, имаме много повече участници в рамките на седмата рамкова програма, но в е, междинния преглед е отбелязано, че би трябвало да се премине към една култура на доверието. Е, какво ще кажете, така, за да ни обясните по-точно какво разбирате под понятието култура на доверието? Аз смятам, че това е нещо много позитивно, но все пак какво конкретно предвиждате? И още една тема, която ще засегна 10% от е, така, учените, от изследователите, които участват в различни проекти, е, са от новите държави членки. Освен това, споменахте един по-висок е, дял, едно по-голямо участие на жените. Благодаря ви за това. И още нещо. Какво предвиждате във връзка с междудисциплинарния подход, когато говорим за общите или европейските конкурси за проекти? Какво точно планирате в това отношение? Е, има и редица други въпроси, които обаче очевидно няма да мога да задам в момента. Със сигурност всички сме убедени, че изпълнението на една рамкова програма, която обхваща период от 7 години, е нещо много, много сложно, много трудно, изисква много усилия и затова, независимо от многото въпроси и някои резерви, аз ви благодаря. Благодаря за всички тези въпроси. Госпожа Тико. Благодаря, господин председател. Аз също бих желала да благодаря на господин Родригес за изложението. Три въпроса имам към него. Най- е, много средства за изследвания се разпределят именно в рамките на седмата програма за научни изследвания. Има обаче държави, които, така да се каже, само имат полза, само извличат полза от тази програма, а други програми, които са нето плаци, но като че ли не могат да извлекат Бог знае каква облага от програмата. Така че аз ще ви попитам дали предвиждате някакви промени в това отношение, така че държавите, които в момента плащат доста за, и инвестират в тази е, седма рамкова програма, ще имат възможност и да извлекат малко повече полза от нея за себе си. И още нещо. Предвижда се самоучастие, така да се каже, на е, кандидатите, които са спечелили проекта. Те би трябвало да разчитат. Е, най-вече на средства, които ще получават от банките, но кредитите, които могат да ползват от банките, са доста рискови понякога. Така че, как, как виждате за в бъдеще достъпа на тези хора до средства? Смятам, че седмата рамкова програма при всички положения би трябвало да допринесе за развитието на е, изследванията, на науката и то в приложен аспект. Благодаря, господин председател. Ще задам един въпрос. Мисля, че чухме нови данни за оценката, квалификацията. за 100 и 25 така, кандидати стана дума, а много по-малко естествено са получили на проекта. Данакопаците знаят обаче много малко за това как точно се изразходват средствата, а те биха желали да знаят какъв е крайният ефект, какво е постигнато в резултат на всички тези мерки. А когато говорим за крайен резултат, имам предвид отделните изследователски е, или научни резултати, естествено, че те трудно се подават на измерване. Но за това ще ви попитам, как всъщност вие оценявате успеха на една програма и успешното изпълнение на програмата? След като казвате, да, това беше определен успех, а това не беше много успешно. Много често, оценявайки нещата, казвате, грешки много по-малко се отчитаха, отколкото, е, да кажем, преди или в сравнение с преди, но това е твърде неясна оценка. Затова ви питам, откъде можем да почерпим една по-точна информация за начина по който се извършва оценката на мерките в програмата? Благодаря ви. Господин Макацис. Благодаря ви, господин председател. Има естествено различни възможности за оценка на а, инвестицията. Можете ли да кажете, че има определени сфери в научните изследвания, където а, като че ли а, получилият финансирането, е, който изпълнява някакъв проект, не е, е длъжен да се отчита, е, включително и в финансово, в бюджетно отношение. Има ли такива изследвания? Благодаря ви много и сега имате възможност да отговорите на въпросите. Ще ви помоля, естествено, колкото е възможно, в по-кратка, по концентрирана форма да дадете отговор на всички тези много-много важни въпроси, които ви бяха зададени от колегите. Може би ще се концентрирате върху най-важните. Да, господин председател, трудно е естествено да се отговори в кратка форма на всички тези въпроси. Очевидно членовете на комисията са много добре запознати с различните аспекти от нашата работа и затрупаха генералния директор с въпроси. Аз естествено бих могъл по един много лесен и кратък начин да ви отпратя към интернет и към съответните веб страници, но няма да го направя. Няма да се опитвам да се измъквам защото съвсем тенденциозно и съзнателно всъщност бях много конкретен в първоначалното си изложение. Естествено, че сроковете могат да бъдат оптимизирани. Срокът от 20-21 дни е прекрасно нещо. Но нека да не бъдем максималисти, нека да кажем 30 дни. Особено когато така става дума за определени програми, е, там е, бихме могли наистина да се опитаме да съкратим сроковете до 30. Е, бързо плащане, естествено, ние се опитваме и да го направим и мисля, че постигаме определен напредък. А с е, удоволствие ще съкрата срока до 30 дни, дори до 13. Още по-хубаво ще бъде. Но подобрение има. Е, говорихме и за плащания, и за ангажирани средства, или за задължения. И въпроси имаше и в тази посока, също и въпрос за Европейския техно... Е, институт за технологиите. Европейския технологичен институт е въпрос, по който ние няма да ви дадем отговор, защото не сме компетентни. Трябва да питате колеги от е, друга генерална дирекция. Но, ето аз се ангажирам с едно обещание, че ние ще се опитваме да съкрещаваме сроковете за плащанията. Вече сме постигнали известно съкрещаване, ще продължаваме да съкрещаваме сроковете. Имаше е, въпроси свързани с участието на новите държави членки. За мен това е много важна цел. А именно рамковата програма да се идентифицира с всички държави членки на Европейския съюз. Ако не успеем да го направим в рамките на седмата рамкова програма, тогава няма да има осма рамкова програма. Естествено, че е, има постигнати вече отлични е, постижения в рамките на тази програма. И ние ще продължим. И по-нататък. Има и други инструменти, които могат да се използват, за да подобрим работата по рамковите програми, най-вече средствата от структурните фондове. Те разполагат с повече средства, отколкото самата рамкова програма. В рамковата програма ние имаме 54 милиона евро, а в фонда има 58 милиона евро за изследвания. Отбележете. Така че съгласуваме действията с Генералната дирекция, която отговаря за структурните фондове, за да постигнем синергетичен ефект по отношение на тази програма. Госпожа Кавалио говореше за е, съвместните технологични инициативи. И аз сега ще ви кажа нещо, което е от принципно значение за тези съвместни инициативи. Това е така да се каже най- рисковата конструкция от финансово-политическа гледна точка. Но вероятно и по отношение на иновациите, на економическия растеж и заетостта, това е най-важният момент в тази програма. Ние естествено поемаме много по-голям финансов риск тук, отколкото при стипендиите, да кажем, на Европейския съвет за изследвания, но същевременно и ползата, която се очаква, ще бъде много по-голяма. Ефекта ще бъде по-голям. При съвместните технологични инициативи ние Полагаме много усилия, знаем, че това е необходим момент. Предвидили сме и специален раздел в моя годишен доклад но също времено съзнаваме, че това е един рисков раздел. Много по-рисков, отколкото останалите раздели. По отношение на общите технологични проекти ще създадем работна група, защото знаем, че трябва да се променят някои неща и то доста неща, съществени неща. От сега мислим какво може да се промени естествено в положителна посока. Много-много важно по отношение на общите технологични инициативи е да се осигури достъп до тези инициативи за всички. Това въжи естествено и за останалите инициативи, но тук, е, е, когато се обявява търга, всичко трябва да бъде прозрачно, да бъде открито, е, да има безпрепятствен достъп до всеки, който би желал да участва в този конкурс. Всичко, което е свързано с изследванията в Европа е много важно, най-вече защитата на патентите. В това отношение обаче ние изоставаме но тази инициатива не е, така да се каже, същинска част от е, седмата рамкова програма. Е, това е по-скоро е, част от европейското пространство за изследвания. И тъй като наистина ще трябва да приключа скоро, нека да ви кажа, че е, има и редица инициативи в рамките именно на това изследователско пространство, като комисията е поела инициативата в това отношение. Господин Ламберц попита колко средства се отделят за, да кажем, лаборатории. 6% са разходите. Е, при, в нашия случай 4%. В моята страна, нали, т.е. малко по-малко. Но много трудно ще ми бъде да ви дам съвсем точен отговор. Да кажем е, в какъв размер, тъй да се каже, са бюрократичните разходи е, по отделните проекти в изследователските центрове разходите са много-много по-големи, отколкото разходите при нас. Това със сигурност е така, мога да ви уверя. Ще се опитаме да коригираме нещата, но нека да въведем едни съвсем прости правила. По-голямата част от е, бюрокрацията, от е, бюрократичните елементи, всъщност имат една цел да опростят нещата, да ги направят по-лесни и за изпълнение, но и по-прозрачни, по-обозрими, така че да могат и да се контролират по-лесно. И в е, този смисъл ние някой ден, надявам се, ще успеем да съкратим разходите, е, така наречените административни или бюрократични разходи в това отношение. Сега, попитахте и за това, доколко можем да се осваняме на твърдението, че конкурсите, търговете са коректно проведени. Е, имаме работна програма. В рамките на тази работна програма ние провеждаме публични консултации, за да могат да се уточнят и приоритетите за държавите членки. Ние имаме и собствени приоритети е, е, те са и представени в писмена форма от господин Баросо, казва се съвсем точно и ясно какво преследваме в крайна сметка с тези рамкови програми за научни изследвания. Ние желаем, е, например, една по-екологосъобразна политика по отношение на научните изследвания, една по-зелена политика по отношение на научните изследвания, ако ми позволите да използвам този израз в името на нашето общество. И за това се провежда също конкурс. И така, седмата програма обхваща и редица, редица аспекти, които се налагаше да се коригират всяка година и да се актуализират. Смятам, че рамковата програма предлага добавена стойност най-вече по отношение на участието на самите държави членки и най-вече по отношение на така стремежа да се освободим от дублиращи се дейности. И в това отношение можем да кажем, че има една много по-тясна връзка между тази конструкция, седма рамкова програма и ставащото в държавите членки. Да кажем, бактериите в пилешкото месо са предмет на стотици проекти. Положително бихме могли да използваме средствата и енергията и ноу-хауто в е, много по-съсредоточена, концентрирана и по-оптимална форма. Ако обединим усилията си, госпожа Томсън каза, колкото по-дълги са рамковите програми, толкова по-добре. Да, ама вие знаете, че седмата рамкова програма продължава 7 години, съгласно финансовата рамка, но Междувременно вече действителността се промени. Е, приоритетите тогава, когато подготвяхме седната рамкова програма, бяха съвсем различни от тези, които днес са в дневния ред на нашите общества и на европейските институции. Така че е много важно да се предвидят и механизми за едно гъвкаво изменение в хода на изпълнение на програмите. Сега, да, наистина, може би няма да съм в състояние. Ще трябва да ме поканите за една по-дълга среща с вас, може би и за, с хапване и пиване помежду, за да отговаря на всички тези въпроси. Аз много неща казах, но това, което е особено важно, е участието на всички засегнати лица в рамките на тези съвместни технологични инициативи и правната форма, която подбираме с съответните компетентни органи по рамковата програма трябва да бъде много добре подбрана. Тя трябва да бъде подходяща. Т.е. да помислим за вида партньорство, с което ще постигнем е, по-голям напредък и по-добър ефект, най-вече по отношение на публичните средства на държавните средства. Имаше и още въпроси. Но ето, че съм съм пропуснал нещо, не съм си го записал добре, но може би след заседанието ще можем да е, обсъдим допълнителни въпроси, ако съм пропуснал нещо. 10% за държавите членки. 10%. Мисля, че и по време на чешкото председателство постигнахме напредък, за да е, събудим чувствителността на държавите членки по отношение на седмата рамкова програма. Колкото повече държавата член отделя внимание на тази програма, толкова по-добри ще бъдат е, и резултатите в рамките на участието по тези програми на европейско равнище. Така че ние би трябвало да се съсредоточим върху най-добрите постижения, върху най-добрите резултати, постигнати в държавите членки. И още няколко думи за един съвсем иновативен инструмент, в който отново има елемент на финансов рик. Изследванията обаче ще зависят най-вече от желанието на финансовите институти, на банките, за да могат те да инвестират в научни изследвания, в инициативи. Става дума за един вид споделяне на риска. Ето това е този иновативен елемент при финансирането, ние ще се опитаме да привлечем частните банки към този инструмент. Говорихме освен това за мултидисциплинарният подход, за много други неща, с които можем да се похвалим. Да, смятам, че постигаме добър резултат. Госпожа Тикао ме попита как ще привлечем всички държави членки, е постепенно, с много-много усилия и с посещение и на място. Мисля, че остана една единствена държава член, която трябва да посета и това ще стане следващата седмица. И освен това, още веднъж подчертавам, много-много важна е връзката между структурните фондове и рамковата програма. Госпожа Тикао попита, освен това, как точно ще се осъществява финансирането. Много важно е, както ви казах, финансовият е, сектор да е, бъде сенсибилизиран и да осъзнае, че изследванията също са пазар. Научните изследвания са пазар, може би наситен с рискове пазар, но интересен пазар. А как могат да се измерват резултатите? Опитваме се в момента да оценим шестата програма, а в последствие и седмата. Така че оценката винаги е екс анте и екс пост. Последващата проверка естествено ви дава резултата от измерването, след като програмата вече е приключила. Да, може би, когато инвестираме повече в е, съвместните технологични инициативи, най-вероятно рисикът нали, ще бъде по-висок. Но те априори би трябвало да е, водят до един по-ясен, по-добър резултат, отколкото при фундаменталните научни изследвания. Хачива Какис, е, мисля, че зададе този въпрос. Извинявайте, името ви е много сложно за мен. Едва ли ще мога да го произнеса някога точно и правилно. Така, при фундаменталните научни изследвания ние трябва да гарантираме условия за оптимално изследване на съответните научно-изследователски центрове. А инак, е, е, от друга страна, ние очакваме, така да се каже, е, патент в иновативно отношение. И за това именно тук резултатът трябва да бъде съвсем ясен, конкретен. А, я ле дичо, че вения муй покор за los nuevos estados. И още един въпрос, свързан с по-малкото участие на новите държави членки. Освен това ставаше дума за покана за вечеря или обяд, ако си спомняте. Не, мисля, че Европейският изследователски съвет вече го каза, но аз още веднъж ще подчертая. При е, стартовите програми процентът се промени. Т.е. говорим за дяловото участие на отделните държави членки. Нещата вече се е, така, разпределиха паравномерно, но по отношение на, на програмите. Е, е си, но hemos conseguido que todos los estados... За върхови постижения, е, е, там все още не сме постигнали едно равномерно разпределение и пълно, равно, така да се каже, участие на всички държави членки. Позволете ми да ви благодаря най-сърдечно, господин генерален директор, не само за представенето на програмата, но и за обстойния отговор на въпросите. Позволете ми в заключение да пожелая е, успех във вашата работа и да се надяваме, че ще продължим все така успешно да развиваме до край седмата рамкова програма и след това ще продължим по същия начин и по-добре по-нататък. Половин минута кратка почивка, докато е, дойде следващият ни гост. Уважаеми колеги, нека да кажем добре дошъл сред нас на един гост за пръв път през този мандат. Това е лорд Джон Мок, председател на Европейската група на регулаторните органи по електроенергия и природен газ – Напоследък много работихме заедно, понякога имахме така доста усилни спорове. Толкова повече се радвам, че ви виждам сред нас и че имате възможност да направите своето изложение. Колегите след това ще имат възможност да задават въпроси. Uh, Господин председател и дами и господа, Нека да ви благодаря, че толкова рано в вашия мандат ме подканихте. Съвсем кратко ще говоря. Първо искам да благодаря на всички предишни депутати, които са отново тук, а също и на новите депутати за отличния, нека да повторя, отличната подкрепа, която имахме по време на дискусиите за третия пакет за енергетика. Отлично работихме с докладчиците в много тясно сътрудничество и смятам, че регулаторите успяха да дадат много независими си съвети на депутатите и също да се разработят и някои много важни аспекти от е, пакета законодателство, по които съвета не беше толкова склонен да е, дискутира. Надявам се, че е, групата на европейските регулатори ще продължи да информира вашата комисия за необходимостта, например, да се сложи акцент за, върху отчетността на европейските регулатори. Те, трябва, те имат правомощия, но не бива да се счита, че са извън контрол. Това е една така, един, два аспекта на регу, националните регулатори, които те получават от националните правителства. И мисля, че това тук може да се дискутира и тази дискусия е много полезна. Също трябва да отбележа, че парламента сложи голям акцент върху мерките за защита на потребителите, особено на пазара на дребно. ние Казвам ние, защото а, ние също участваме тук. А, щехме да постигнем много повече, ако нямаше решения, които блокираха възможността на а, е, парламента да отпусне нови правомощия на предложената нова агенция за сътрудничество на енергийните регулатори. Това е едното, което иска да коментирам, а другото е факта, че в момента ние се намираме в един изключително важен процес. 18 месеца след приемането на пакета е, от законодателство за енергетика изминаха и този период в момента е от ключово значение, защото е, страните членки дадоха независимост, по-високи правомощия на националните регулатори и сега вече трябва да получат резултати. И съответните национални е, регулатори трябва да се подготвят вече за създаването на нова агенция. В момента има обява за набиране на кандидати за поста директор – тази агенция, нейната работа трябва да бъде много внимателно подготвена и ние какво имаме да свършим. А, ние работиме в сътрудничество с ред институции. В Белгия Европейски регулатор за, за инженерно електричество. А, и когато бъде създадена тази агенция, това ще реши съвета. Надяваме се през декември трябва да се реши къде ще е седалището, кой ще е директора и каква ще е структурата. предвижда се да има административен съвет, съставен от представителите на страните членки, парламента и комисиите. Ще има борт на регулаторите. Това е новият елемент. Ние сме много ангажирани в този процес. И също апелативен съвет. Та основното е да се създаде тази агенция. Надяваме се през март следващата година това да стане, да се създаде комитет на регулаторите, гордо по същото време. Междувременно ще използваме времето да създадем и правилник, което звучи много бюрократично, но <laughs> искам да ви кажа, това е изключително важно за доброто функциониране на една агенция и в рамките на законодателството трябва да решим как ще се гласува, кой ще е председател, кой ще е заместник, какви ще са правомощията, как ще се е, упражняват те. И когато вече се създаде агенцията, се надяваме, че ще можем да работим още по-ефективно. Разработваме също така един изключително важен елемент, за сътрудничество на националните регулатори. Защото те имат в момента по-високи правомощия, по-голяма независимост. Може би не във всички страни, но в някои е така. В някои страни регулатор е част от Министерството е, към което е прикрепен, но в момента то, те ще бъдат отделени и ще получат много по-големи и независими правомощия. Също така трябва да внимаваме да не се разпокъса националните усилия в тази посока. Ние ще следим за това. Новите предложения ще се базират, разбира се, и на кодексите и правилата, които ще бъдат разписани, защото тези правила трябва да бъдат много подробни. Операторите на мрежите, на предавателните мрежи, те, те знаят много добре какво им се налага да работят, но трябва да има сътрудничество. В момента се разработват такива разпоредби. Два пилотни проекта имаме, разпоредби за енергетика и за газ, за електричество и за газ. Две, е, двете е, институции на европейско ниво на регулаторите работят е, съвместно, за да видят как точно протичат процесите, така че в момента, в който се създаде агенцията, ще имаме възможност вече да търсим оптималните механизми. Защото никак не е просто. Нещата са много сложни. А, голяма част от тях са свързани с законодателство. А, ще се разработят много тестове, които ще засягат целия вътрешен пазар на енергия. Парламентът бе много ангажиран с някои въпроси сега ще спомена отново. Това са въпросите за потребителите, защитата на пробителите. И а, парламента дебатира тук въпроса за сигурността на доставките, конкурентоспособността на енергийните пазари, но също така трябва да се обръща внимание и на защитата на а, потребителите. И много се радвам, че парламента хвърли ръкавицата на комисията и на съвета по тази тема. И те също започнаха да работят. Съвсем наскоро, миналата седмица, се проведе така наречения Лондонски форум, където бяха разгледани ред въпроси, много ефективно е, неща за защита на потребителите. Примерно сметките, фактурите, колко са сложните, как да се борави с жалбите, какви проучвания да се направят за пазара на дребно. Също да се идентифицират уязвимите потребителски групи в ред страни. Това не е направено. Та, ние вече започнахме да действаме много по-нашироко, отколкото иска от нас законодателството. Господин председател, знам, че ви притиска времето, затова ще приключа. Само още два момента да спомена, които според мен са също важни. Е, Първият е, е прилагането на законодателството. На национално ниво регулаторите имат по-големи правомощия и те трябва да имат е, ресурсите и съответните мощности да изпълняват своите задължения. А на европейско ниво, макар агенцията да няма, кой знае колко правомощия, ще има правомощия да а, въздейства и да убеждава. И мисля, че тук в сътрудничество с комисията а, ще може да се постигне много, особено за създаването на ясни правила. Второ, консултациите. Нашата организация от дълги години а, се опитва много енергично да да провежда консултации с всички слоеве на населението. Но ние сме убедени, че още повече трябва да се засили този е, елемент, защото европейския пазар е огромен 500 милиона. Затова трябва да има ясни, работещи, смислени механизми. И трето – много нови, различни, големи проблеми се появяват. Тук е, елегантно бе примълчан един аспект, например, е, е, проекти за екологична енергия. Там могат да бъдат правени огромни инвестиции, особено по отношение на ефективността, така наречените интелигентни разпределителни мрежи. Те са бъдещето и много пари ще бъдат инвестирани там. И последно, Европа, колкото и да е чудно, не е остров. Напоследък ние все по-ясно осъзнаваме, че в миналото ние работехме в една много тясно затворена система, разчитахме предимно на съседите си за газ и електричество. Това започва да се променя. сега, за новите източници на енергия все още зависим от съседите си, но източниците вече се разширяват и проблемите, с които ние е, се сблъскваме, не са само европейски и за доставки на газ и на енергия, а и с климатичните проблеми, а, промени. Та ние се опитваме вече да търсим и по-широки, не само европейски механизми. Едно малко съобщение на 19 октомври в Атина има среща на енергийните регулатори е, на свет, от, от цял свят. Там ще се дискутират ред въпроси, което надяваме се ще ни помогне да разширим още повече погледа си върху нашите усилия. Също работиме двустранно с щатите, с страните по Средиземноморието, с Юго-Источна Европа, разбира се, Русия и така нататък. Тоест в много различни области се опитваме да излезем от чисто европейския контекст. С това приключвам, господин председател. Много благодаря за това въведение. Първо ни припомнихте това, което сме правили, разказахте какво ни предстои през следващите месеци. Сега, уважаеми колеги, имате възможност да задавате въпроси, да правите своите бележки. Изобщо имате думата. За съжаление не мога да прочета табелата, но ви давам думата. It's your turn. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. E, regulačné úrady v rámci kooperácie spolupracujú tak s dodávateľmi médií. Благодаря. Регулаторите работят в сътрудничество също с е, доставчиците а, и с потребителите. А, та, доставчиците от една страна са много силни – а хората от друга страна нямат достатъчно достъп до регулативните органи. Затова искам да ви попитам какви възможности виждате гражданите да имат достъп до решаването на проблеми, свързани с регулирането. Много благодаря. Ако нямате нищо против, отговорете веднага, защото за сега няма желащи да вземат думата. Може би нещата ще се задвижат. Um, Чух дума нещо като средства, когато ме питахте, или средства за масови информации, нещо не съм сигурен дали правилно разбирам. Но нека да ви отговоря за енергията. Енергията е голямо предизвикателство и ние трябва да говорим за нея интелигентно на не експертите. А мога да ви кажа, че това е сериозно предизвикателство за самите експерти. Защо? А, и как можем да го направим? Първо имаме много хубав веб страница. Разбира се, има какво още много да се прави и там. Второ, Процеса на консултации. Ние се опитваме да не ограничаваме подхода си, да не се насочваме към отделни групи граждани. За нас е много важно да, раз, да работим в сътрудничество с компаниите доставчици, но разбира се и с потребителите. Примерно Лондонския форум е добър е, пример. Вече втора среща на този форум се провежда и по този начин съвсем директно можем да чуем мненията на потребителите. Трето, има и нови, нови технологии. Сега вече използваме различни методи, примерно дискусионни групи или експерти от страна на потребителите, които да се опитат да формулират най-сложните проблеми по по-разбираем начин. Аз лично работя с много сложни технически въпроси тук в Брюксел и масово чувам аргумента, че тези неща са много сложни за обикновените хора. Тоест, ние имаме отговорността да представяме проблемите по някакъв удобен за разбиране начин. В края на краищата консултациите за конкретни политики е изключително важна. Консултацията с граници, е, гражданите, примерно сметките или е, предимствата, да речем, какво прави някоя страна, как подпомага по-уязвимите групи, т.е. ако имате нужда от информация, трябва да имате много лесен, достъпен начин да я получите. Нашия механизъм за консултации много, работи много успешно вече години. За нас най-важното е да имаме яснота при поставяне на проблемите, но във всички случаи сме наясно, че е, може и трябва да постигаме и повече и по-добри, по-добра яснота. Господин председател, аз имам един съвсем кратък въпрос. Вие казахте, че европейските регулатори вие сте наясно, че ние зависиме от нашите съседи за сигурно енергийните доставки и казахте, че се опитвате да гледате и извън Европа, не само в рамките на Европейската общност. Може ли да кажете нещо повече по въпроса? Това свързано ли е с Юго-Истока? Благодаря, госпожо Томсон. Вие всъщност до някъде отговорихте на въпроса, разбира се. Става дума и за договореността с Юго-Источна Европа, но първо да коментирам как за решенията на нашите проблеми вътрешни. Сигурността на доставките е основен момент използването на устойчиви е, технологии, примерно използването на вятърна енергия, става все по-основен аспект не само на е, политиката за околна среда в Европа, но и политиката за енергетика. И ние трябва да използваме максимално възможностите на възстановяемите енергии в рамките на Европа. Това е предизвикателство и за отделните региони, и за Европа като цяло. Е, да се осъществят съответните включвания в мрежата. Та Европа в това отношение дава своя принос за решаване на въпроса за сигурността на доставките. От друга страна, Европа е, сътрудничеството и беше много неясно. Аз лично, когато е, за, дойдох е, да, да работя на това място, е, съвсем наивно зададох въпроса какво точно се случва на континента, понеже в Обединеното кралство ние разчитаме единствено на малки информации тук и таме в е, вестниците за това какво се случва в Европа. Но е, вече нещата се променят радикално. Прозрачността е много по-голяма. Комисията става много по- отворена по отношение на разясненията за това как ще се използва и как се използват интегрирани системи. Та, в Европа много силно се поставя акцента да не бъдем зависими отвън. Кризата а, с Украина и притесненията за и несигурността ни водат до това, че разчитаме изключително много на диалога между комисията и руските власти, така че да е напълно ясно какво в, в, е, в течение на времето планира да прави Газпром. Има група за координиране по въпросите на гъста и там се оценяват съответните проблеми. Въвеждат се ред мерки за подобряване на въпрос. Газопроводите в миналото всъщност можеха да провеждат газ само в една посока, а сега масово те са преустроени така, че да може да се подава газ и в двете посоки, така че страни, които имат запаси да помагат на други. Освен това, разчитаме и на доставки от Норвегия сега. Норвегия е, е член на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори и те участват много активно в е, обсъждането на тези проблеми. А от тук нататък въпросите остават и в ръцете на комисията и на националните енергийни регулатори. За нас е важно да има достатъчно ясна, достъпна и разбираема информация. И смятам, че и агенцията ще допринесе много за сътрудничеството в това отношение. Благодаря колегата Уди. Euh, Благодаря, господин председател. Много бяха интересни информациите, които ни поднесохте. Искам, може би, малко да се отклоня от темата, но да чуя от вас какво ще е по-нататъчното развитие на мрежите и преди всичко на електрическите мрежи. Казахте, че Искаме да разделим производителя от дистрибутора в мрежите, но в Европа има различни доста мрежи, където отношенията на собственост са различни. Как ще въжат пазарните закони за тези мрежи? Имате ли ясна представа за това? Не трябва ли тези мрежи да се управляват от публичен европейски орган, за да няма опасност те да попаднат в ръцете на структура от рода на Газпром. Как виждате бъдещето на мрежите, независимо от производителите и дистрибуторите? Защото вие контролирате всъщност поведението на засегнатите страни. И още един въпрос във връзка с газа. Какво мислите за инициативата на комисията за основаване на а, обединение за закупуване на газ от Кавказ? Това е инициатива за Европейска централа за закупуване на газ, която да осигурява газ на възможно най-благоприятни цени. Um, по отношение на първия въпрос, естествено, дебата по третия пакет законодателство за енергията дискутира много въпроса за разделяне на собствеността на дистрибуторите и производствените мощности. И регулаторите е, тогава е, дадоха своите съвети, но е, бяха наясно, че страните членки също имат своите мнения и се и ръководят от мненията на регулаторите разбира се, получи се елемент на политизиране на дискусията, за това сигурно няма да ви изненадам, че аз няма да навлизам в същността на този проблем, защото той е действително от правомощията на страните членки. Но, нека все пак да не се крия изцяло от отговарянето на този въпрос, защото има е, е, възмож... т.е. възможността да се създаде европейски орган, който да се занимава с производствените мощности, предполага едно много високо ниво на възможност за управление на тези мощности, да ги адаптира, да ги интегрира в близките десетилетия. Има много, много цифри. Моята организация е стигнала до известни заключения. Ще ги представим след, след няколко седмици, но примерно Кърст и Янг говореха, че а, в следващите десетилетия сумата за инвестиции ще бъде 230 милиарда а, лири. Представете си какви са сумите и на другите пазари. Това са огромни инвестиции. Комисията говори за няколко години напред за отпорадъка на 3 трилиона. Не, не мисля, че този тип инвестиции могат да се търсят така лесно на европейско ниво. Също така, цялата насоченост на третия пакет за закони за енергетиката е насочена към а, свободния пазар. Сега понякога това може да не е най-ефективният начин, понякога се налага да има намеси на пазара, но е, защото и нивата на инвестиции са много важни. Важно е елемента на сигурност на доставките. И освен това, аз не съм убеден, че заплахата от газ е, Пром. Е, нека така да не допускаме автоматично, че руснаците са готови непременно да поставят заплахи от тук нататък. Мисля, че интегрирането на мерките, интегрирането на мрежите, предприятите мерки ще ни дадат по-голяма независимост. Но отново, отново, е, необходими са много високи инвестиции е, и страните са много различни е, помежду си. Франция, например, е в напълно различно положение. Там има много висок е, процент на енергия, генерирана от е, ядрени централи. Те дори могат да изнасят. Та, това, което се случва е, в Европа е, че пазарите се адаптират, е, развиват се нови връзки, търсят се нови източници на енергия. И всичко това ще допринесе за постигането на тази нов вид сигурност. Въпроса за газа. Утре се, среща, се среща Генералното събрание на нашата а, група и всъщност ние точно там обмисляме идеята за това дали да има един централен орган за закупуване на резервни количества газ. Още нищо не мога да кажа конкретно, но се мисли така за едно засилена, една засилена степен на сътрудничество. Е, сигурно вие сте доста наясно с, с факта, че трябва да сме изключително големи оптимисти, да се надяваме, че ще стигнем до някакво европейско решение. Аз лично имам своите съмнения. Госпожа Мануел, благодаря, господин председателю. Благодаря и за изключително интересните пояснения, които дадохте. Възползвам се от възможността да поставя един въпрос, който е свързан с моята страна. Едно от условията за инвестиция в междинни мрежи в Франция зависи от капацитета за пренос в двете посоки. Иска се капацитета да е 80% газ, т.е. капацитет север-юг 80% за транслиране и 80% в другата посока. В, без да изпълни този капацитет няма да може да има транслиране. Това е изненадващо за нас и доказва според мен, че на практика и на регионално ниво могат да доминират национални интереси в областта на производството. Какво ще кажете по този въпрос и как ще реагирате в бъдеще на подобни ситуации? Um, Благодаря. Благодаря за въпроса. Той ми позволява първо да кажа нещо, което трябваше да кажа още в началото като единен енергиен пазар, Европа има да свърши още много работа, за да преодолее настоящата фрагментация. Парламента бе така много е, обезпокоен, когато се предложи е, тази инициатива за регионални сътрудничества, защото е, вместо да действаме за един единен пазар, факта, че ще има различни региони, е, допринася за фрагментизирането на европейския пазар. Като регулатори обаче преди няколко години ни стана ясно, че е, крачката от национален пазар към интегриран европейски пазар е огромен. И мисля, че ние успяхме да убедим Качката е огромна. Успяхме да убедим комисията в това. А, така се даде възможност на регионите с различна степен на успех, някои много успешно, други не толкова, с ангажимента на правителствата или не, да постигнат определен напредък в сътрудничеството помежду си по отношение на сигурността на доставките и ефективността а, примерно, а, северния пазар е много показателен. Та, тези инициативи а, сработиха. Има регионална конференция, между другото, нека да ви кажа, където се обсъжда този въпрос. И той е много важен, да речем, за Иберийския полуостров, за Южна. А, Европа. И се надявам, не мога да кажа твърдо още, но още го дискутираме, дискутираме този въпрос, но се надявам, че ще можем да насърчим комисията и съвета и парламента да обмислят какво още може да се направи за тези регионални инициативи. А сега конкретно. Сега съществува нов регламент, проекторегламент. В момента е, предложен от комисията за сигурността на доставките. Ние лично имаме своите резерви, защото механизмите, които се предвиждат, са много сложни, но там има едни много правилни, здрави принципи за прозрачност, за сътрудничество – и според нас и ние, и страните членки сме много така заинтересувани доколко комисията ще се намесва в тези механизми. Но, но ми се струва, че е, тук има така елемент на, на придвижване към най-крайните позиции, за които вие говорихте. От друга страна, е, необходимостта да съществува инфраструктура, е, е важна и то да е адекватна тази инфраструктура, дали може да се постигнат съответните е, нужди от доставки. И ние като регулатори е, считаме, че е, трябва да се оценява риска, така че да не се инвестира изри, излишно, излишно средства, за да може да се минимизират е, рисковете и да не се е, инвестира в инфраструктура, която реално не е необходима сега вие така визирахте отношения между Франция и Испания. От, там съществуват трудности от много години за възможността за свързване на системите на двете страни. Та, бих казал, че мисля, че професор Монти от името на комисията, той направи едно много интересно изследване и допринесе за сближаване на двете страни. От една страна нивото на инвестиции от страна на а, Франция и също и за намаляване на изискванията за количеството енергия като капацитет. А, а от друга страна, пък от страна на Испания да се осигури достатъчно, достатъчно ниво на доставка смятам, че професор Монти много допринесе за решаването на този твърде сложен въпрос. Много благодаря за тази информация, за допълнителните обяснения. Благодаря и за зададените въпроси. Има ли други желаещи да зададат въпрос? Всичко ли е ясно? В случай, че никой не желая думата, можем да приключим работата си по тази точка от дневния ред, като разбира се благодарим от сърце на лорд Джон Мок за отделеното време, за изложението, за отговорите на въпросите. Със сигурност през този мандат ще се виждаме отново, защото, за съжаление, не всички проблеми са решени. Благодаря, благодаря на всички. Закривам това заседание, което ще продължим утре, а заседанието на координаторите ще започне час по-скоро. Thank you very much. Sie verstehen Deutsch, Ah, nein. Aber Sie immer zu.